точка от дневния ред търговия с страните от Евромед. Давам думата на комисаря Карел Дегухт. Имате думата. Благодаря, господин председател. Уважаеми членове на Европейския парламент, южните е, съседни държави на Европейския съюз е, преживяват небивали промени от 2011 е, година насам. Търговията и инвестициите трябва да бъдат важен фактор за стабилността в този регион и в отношенията е, на Европейския съюз с Южното Средиземноморие. Ние имаме някои основни цели на търговията с страните от Евромед. Първо, задълбочаване на търговските отношения с част от тези страни на основата на диференциран подход. Съветът през декември 2011 година е, прие е, насоки за преговори с Египет, Йордания, Марокко и Тунис. Основната цел на спогодбите с е, тях ще бъде все по-тясно интегриране на економиките на тези е, страни партньорки в единия пазар на Европейския съюз. Тези споразумения ще бъдат всеобхватни и ще бъдат от взаимен интерес и взаимна изгода. Ще бъде облегчен е, търговския обмен, фитосанитарни мерки са предвидени, предвидени са и мерки в областта на обществените поръчки и конкуренцията. Ще се включи и защита на инвестициите, и услугите и производството на стоки. По такъв начин през 2013 година по-конкретно през март 2013 година. Започнаха преговорите с Марокко. Те вървят с бързи крачки напред. Много сме напреднали в преговорите с Йордания щом като приключи подготвителният етап, ще започнат и преговорите с Тунис. Непосредственият приоритет за страните като Либия, Ливан и Алжир не могат да бъдат толкова всеобхватни, тъй като едно условие за започването на преговори за разширено сътрудничество е членството им в Световната търговска организация, а то все още не е факт. На второ място трябва да се насърчава сътрудничеството юг-юг в Южното Средиземноморие интегрираността на местните пазари все още не е на ниво, на което може да привлича повече инвестиции. Ние подкрепяме усилията за изпълнение на Агадирското споразумение между Марокко, Тунис, Йордания и Египет за инвестициите услугите, стоките и обществените поръчки. По такъв начин ще може да се предостави финансова помощ и експертни консултации. Текущото преразглеждане на правилата за происход също трябва да се ускорят и е, тази задача никак не е лесна, като имаме предвид разнобоя в становищата на страните, които участват в този процес. Следващият елемент е регионалното евросредиземноморско е, партньорство, е, което ще бъде разгледано на срещата на 30 септември. Срещата има много голямо значение, защото тя ще бъде първата по рода си през последните 4 години. Комисията настоява с всички усилия е, да се поддържат на необходимото ниво търговските отношения с е, страните от региона на Южното Средиземноморие, за да се гарантира стабилност и мир. Не може да има по-важна цел от това. Благодаря ви много. Vielen Dank, Herr Kommissar de благодаря на комисаря Дегухт и сега давам думата на госпожа Габриел за две минути. Благодаря, господин председател, господин комисар. Първо благодаря ви за това, което ни представихте за състоянието и бъдещето на търговията с нито от Евромет. Каква е равносметката? Е, търговията между Европейския съюз и страните в южната част на Средиземноморието е обещаващо, но е, не бива да допускаме променлива геометрия. Искам да подчертая три неща. Първо, да продължим работата по споразумение за свободна търговия и премахване на нетарифните ограничения. Премахването на тези ограничения трябва да бъде в партньорство и с пълното участие на нашите страни партньори. Както напомнихте, партньорството с южната част на Средземноморието трябва да се основава на силна регионална динамика. Сега е, търговията е доста ограничена. Бъдещето на търговията с тези страни трябва да се основава на прагматични принципи. Ние работим с унези, които правят търговията. Нашата политика на визата, за визите трябва да улеснява взаимоотношенията, както споразумението за партньорство с Марокко, да насърчаваме още повече създаването на предприятия от двете страни на Средземноморието, като създаваме двустранни търговски камери и накрая задълбочаване на търговските взаимоотношения и споразуменията за свободна търговия не са само цел. Търговията не е единствения инструмент за развитие, но той е много важен инструмент, дава възможност тези страни да се включат в една отворена световна економика. Ние трябва да се грижим мрежите на предприятията да доведат и до създаване на политическа и социална справедливост. Да, на търговията в услуга на стабилността и мира. Благодаря. Давам думата на госпожа Арена. Господин Дехухт в своето експозе, вие не говорихте за партньорството между Европа и Израел. Аз смятам, че трябва да напомня някои принципи на търговията с Израел. Именно а, неравенството и западния бряг. Възможност, имаме две възможности. Първо да насърчим нези държави членки, които са предприели мерки спрямо стоките произвеждани в окупираните теории. Да се гарантира етикетирането на тези територии в Обединеното, както в Обединеното кралство, така и в Белгия, но и в Европа можем да предприеме мерки, които да са задължителни за етикетирането на стоки, стоки, които са законни. По този начин европейския потребител ще може да направи своя избор и ще можем да променим навиците и да окажем натиск върху несправедливата ситуация. Що се отнася до другите страни, вие Цитирахте Марокко, Тунис и спрямо от тях трябва да се напомнят някои принципи. Страни в демократичен преход, като Тунис. Мисля, че гражданското общество може да се включи в споразумение за свободно търговия. Трябва да се включи и социална и екологична клауза, които да са задължителни в търговските споразумения. Благодаря. Председателя, благодаря. Ще приемете ли въпрос от госпожа Морвай? Заповядайте, госпожо Морвай. Един въпрос за колегата. Съгласна ли сте че само допреди 30 минути говорихме за Русия и парламента стигна до заключението, че трябва да има санкции, тъй като Русия извършва агресия срещу друга страна. Съгласна ли сте с едно такова твърдение? Не можем да говорим за санкции за една страна, когато има проблеми и в други райони. Съгласна ли сте да се приложи същата политика и за газа? Трябва да има проследяемост на продуктите и това означава, че потребителите имат право на избор. Ако няма проследяемост, не знаем откъде идват продуктите. Аз не пледирам за бойкот на всички продукти, нито израелски, нито палестински. Аз пледирам за това да знаем дали тези продукти са били произведени а, по прозрачен, законен начин или в окупираните територии. Благодаря. Благодаря. Дейността с страните от Средземноморието трябва да се основават на реципрочност. Създаването на зона за свободна търговия би, не би трябвало да създава проблеми за страни, които се натъкват на финансови проблеми. Страни, които са засегнати от а, мерките за строги економии, имам предвид Италия и Гърция. В момента селското стопанство на Гърция и други страни от юга е засегнато от санкциите срещу Русия. Мисля, че политиката не трябва да бъде индивидуализирана. Имам предвид а, Турция. Турция окупира част от а, а, Кипър и въпреки това изисква стоките й да се търгуват свободно в Европейския съюз. Следователно трябва да отговорим на, микроф... на ораторът е изключен. Благодаря. Сега давам думата на госпожа Шаки. Благодаря, господин председател, господин комисар, колеги. Търговията е неразделна част от нашата външна политика. Тя е изключително важна и нената важност се вижда и чрез поразумението за асоцииране ЕСА и Украина. Миналото лято и последните хора, които не вярваха, бяха убедени в необходимостта от това да се използва търговията като оръжие. Няколко години след като Смелите народи е, от а, е, е, южните ни а, съседи се пребориха за своята свобода. Има още проблеми, които трябва да се решат. Има много страни в Близкия изток и в Северна Африка, които са изправени пред нестабилност. Ние обаче трябва да продължим с конкретни мерки. Трябва да използваме принципа повече за повече, повече достъп до нашите пазари в замяна на повече демократични промени. Трябва да бъдем категорични и по отношение на Израел. Търговията трябва да се разглежда като средство за борба с корупцията, средство за предоставяне на повече права, за овластяване на хората, за образование. Образованието от своя страна пък трябва да се използва за справяне с огромната младежка безработица. Търговията може да помогне и за справяне с проблема за радикализацията и е, масовата миграция. Нека да погледнем обаче и какво се случва в е, нашия собствен двор. Имаме търговски мерки, които пречат на растежа в Средиземноморския район. Комисията трябва да подкрепя регионалната интеграция, която пък от своя страна би довела до економически растеж в този регион. Благодаря госпожо Схаке. Сега за една минута господин Лиерик. Комисар. Господин комисар, господин председател, това, което наричате съседски отношения с страните от Южното Средземноморието, част от тях търсят пътя към свободата и демокрацията, е, имаме нужда от ново сътрудничество с тях. Сътрудничество, а не конкуренция. Трябва да променим подхода към тези страни те трябва да бъдат, не трябва да бъдат нова зона за експанзия, нито пък източник на ефтина работна ръка, нито пък източник на емиграция. Тъкмо обратното, тяхната економич... техният економически суверенитет трябва да се зачита. Има нужда от план за економическа помощ с економически и социални клаузи, кредити, трябва да се обсъди. Политиката за сътрудничество трябва да върви ръка за ръка с напредък в спазването на правата на човека, без да се обвързва помощта с критериите на Международния валутен фонд. Същото въжи сътрудничеството с държавата Израел. Това сътрудничество трябва да бъде прекратено. А председателят изключва микрофона господин Бюхнер за минута и половина. Господин председател, господин комисар, положението с правата на човека в Египет непрекъснато се влушава. Разбира се, трябва да взаимодействаме с правителството на страната, трябва да запазим разговора с него, за да можем да окажем влияние върху ужасяващото положение и то да се промени. И не става дума само е, за поддържане на, кон, на контакти и Преговорите по а, е, спогодбата за свободна търговия не са чисто технически. Не бива да си затваряме очите пред нарушаването на правата на човека и да подкрепяме е, в международен план такива нарушения защото е, е много тежко е, нарушението е, и не можем да си позволим да го подкрепяме международната сцена. Дали се подобрява положението в Египет? Правят ли се някакви стъпки? Това е въпрос към господин комисаря. Благодаря за минута и половина, госпожа Пегин. Signor комисарио, колеги. Господин комисар, колеги, срещата от 30 септември ще бъде възможност да продължим дискусията по различните споразумения между Европейския съюз и страните от Средиземноморския район. Това ще бъде и възможност да се види интересът на всички европейци и той да бъде защитен. А извинява, председателят казва, нямам превод на немски язик. Чакайте малко. Нямам превод на немски язик. Господин комисар, споразумението с Марокко споразумението, с които бяха наводнени ефтини продукти, дава, то дава възможност на някои производители да изнасят стоките си в е, Марокко. Ето защо искам комисията да преговаря за цяла Европа, не само за отделни държави и бъдещите партньори да спазват нашите стандарти на права и сигурност, по-конкретно хранителната безопасност. Също така смятам, че трябва да настояваме и за правата на работниците и работата на черно, защото тези е, защото това е конкуренция, на която не могат да издържат нашите малки и средни предприятия. Нашите предприятия инвестират е, на юг. Ето защо имаме нужда от ясни нормативи, които да гарантират сигурност. Трябва да се координират различните европейски стратегии за малките и средни предприятия, гаранции, финансиране, предоставяне на информация – насочена към създаване на двустранни търговски камери, и а, намеса на Европейската банка за възстановяване и развитие. Да не забравяме и културните услуги, туристическата дейност, стипендиите за следване и програмите Еразъм. Те са много необходими с оглед на необходимите връзки. Имаме да, с, с това споразумение можем да спечелим, можем и да загубим. Нека правилно да изиграем картите си. Председателят, благодаря. Искам да ви се извиня за, това, за това, че личните ми слушалки не работиха. Следващият оратор. Сътрудничество между е- Европейски съюз и Средземноморието, да. Свободно, търго, споразумение свободна търговия не толкова категорично. Да, ние трябва да помогнем за балансирано развитие. Трябва да ограничим миграционните потоци, за, за да защитим нашите производители, работници, фермери, нашата култура. За тази цел е необходимо да развиваме юга, но не на всяка цена. Ние трябва да гарантираме своята сигурност помощ за политическа стабилност, зачитане правата на мълцинствата и, и защита срещу незаконната миграция. Трябва да се използват местни работници, за да не се финансира косвено китайската економика. Благодаря, господин Илио. Госпожа Фиса Сайшела за минута и половина. Благодаря, господин председател. Уважаеми господин комисар, целта на политиката на добросъседство е да се стигне до стабилност, до мир, до мирно решаване на конфликти. Това не е лесно тъй като нашите южни съседи са изправени пред огромни предизвикателства, има нужда от повече време за преход към демократични общества. Това трябва да е и крайната ни цел, изграждането на такива общества. Ставаме свидетели на миграционни потоци, които постоянно заплашват нашата сигурност, Добре е да има Средиземноморски съюз и аз мисля, че ние трябва да продължим да подкрепяме процеса на демократизация и на увеличаване на търговията между нас и между страните от южната част на Средиземноморието. Мисля, че е необходимо комисията да осигурява помощ, когато става въпрос за услугите, за различните е, инвестиции, за обществените поръчки. Комисията полага много усилия в други райони на света. Аз лично смятам, че сътрудничеството с страните от Средиземноморието трябва да бъде приоритет за комисията. Благодаря. Благодаря. Две минути за господин Тарабела. Господин председател, господин комисар, Евросредземноморското сътрудничество между Европейския съюз и страните от Южното Средземноморието започна през 1995 година а, с процес от Барселона. Става дума за политическо, економическо и социално партньорство, основаващо се на принципите на реципрочност, солидарност и развитие. Спазването на демократичните принципи и основните права е основен елемент на споразумението за асоцииране. Този тип споразумение подчертава необходимостта от економическо, търговско и финансово сътрудничество, също така и социално-културно сътрудничество и такова в областта на образованието. Също така смятам, че това споразумение трябва да ни даде възможност да се подобри спазването на правата на жените правото им, достъпа им до образование и заетост, ролята на културата и на медиите като ключови инструменти за насърчаване и за създаване на нови представи за равенството между мъжете и жените. Искам да поздравя коража на онези жени, които които участваха активно в движенията за демокрация. За съжаление, е, те сега са изправени пред опасност от маргинализация е, и сме свидетели на засилено е, насилие срещу тях. Очевидно остава много работа и се надявам, че споделяте и моето мнение, а именно тези споразумения за партньорство са повод да подобрим положението на жените. Иск... Дали приемате от колегата Ферон един въпрос? Господин Тарабела, ние подкрепяме арабските революции, но не смятате ли, че положението на жените е поставено сериозно под съмнение в страните, които цитирате. Не знам дали добре ме изслушахте, господине. Аз говорих за ключовата роля на жените в борбата за повече демокрация, повече права, Както за тях, така и за демокрацията. За съжаление, и аз го казах пределно и ясно, че не можем да не сме разочаровани от резултатите. Жените са маргинализирани а, и то повече отколкото преди. От тук и нашата роля на ниво Европа да направим така, че жените да играят важна роля в економиката на своите страни. Благодаря. Стигаме до спонтанните изказвания. Госпожа, госпожа Свичер. Заговорихме за правата на жените и в арабската пролет, да не забравяме, жените изиграха много важна роля. За съжаление, в последствие движението се залута без посока. Съгласна съм, че ни трябва мирно съседство, трябва да помогнем на страните в преход. Трябва економиката да се превърне в функция на политиката, затова е много важно да укрепим нашето сътрудничество на основата на Барселонския процес. Една от насоките на сътрудничество, която има особено голямо значение, е опазването на околната среда. В наш общ интерес е да се погрижим за Средиземно море и за неговото опазване. Отделните страни могат да допринесат много, но не по-малко значение има регионалното сътрудничество – Очакваме резултатите от срещата на 30 септември, за да видим какво може да се направи на равнище местни и регионални власти. Благодаря. Благодаря на госпожа Цуйка. Следва следващия оратор е Негреско. <clears throat> Уния репрезинта, ще трябва да се reprezinte Европейския съюз представлява и би трябвало да представлява стандарт за демокрация. Би следвало да сътрудничим с нашите съседи. Аз съм от една бивша комунистическа страна. Тя премина през тежък преход и ето защо мисля, че е много важно да оставим своите граници отворени за младите хора от страните от Средземноморието. Трябва да използваме търговията като оръжие. Необходимо е да продължим своите усилия за отваряне на вратите. Ако отворим своите врати, обаче, тези хора трябва да зачитат нашите ценности. Смятам, че комисията и държавите членки трябва да положат повече усилия. Нашия опит може да отползва за тези страни, сътрудничеството между Европейския съюз и страните от Средиземноморието може да доведе до много голяма полза и ние на изток можем да помогнем. Госпожа Яковичич. Е Радовал съм се када je pokrenuta inicijativa Unija Очаквах тази инициатива на Европейския съюз за евросредземноморското сътрудничество. Имах възможност да представлявам Европа и научих много за потребностите на нашите приятели в Южното Средземноморие. Подкрепих споразумението, подкрепях преговорите, но по-важно е да защитаваме своите глобални интереси като права на, права на човека е, има и специфични въпроси. Възниква въпроса за зехтина. Този въпрос възниква, когато говорим за конкурентоспособността на нашите стоки. Аз знам, че ние внасяме много зехтин от Южното Средиземноморие. То се смесва с европейски зехтин и след това се продава като европейски зехтин. Има и други примери, но това е примерът, който аз познавам. Ето защо е много важно да знаем страната по происход на абсолютно всяка стока. Председателят, благодаря. Господин Яковчич, господин Вигас има думата. Моля да включите микрофона на оратора. Okay. Donc, euh, nous, nós somos a favor da, da diversificação das nossas relações comerciais. Да, разбира се, че е, ние сме за разширяване на економическите ни отношения, но не смятаме, че е, за решенията ни определящи трябва да са само економическите е, фактори, премахването на митническите бариери и така нататък. Големи трудности на економиката причиняват и някои други проблеми, като например социалните, зачитането на правата на човека и държавния суверенитет – мисля, че решаването на тези проблеми и допълването е, на критериите ще бъде от взаимна полза на всички страни участнички. Съгласен съм с казаното за Израел. Мисля, че Европейския съюз не бива да е наивен и а, е, да се вглежда само в етикетите. Етикетите са лесен начин за заобикаляне на ембаргото. И не ембаргото решава проблема. Прекъсват оратора и председателя дава думата на следващия оратор. На колегата Фойт. Е, Много се говори за човешки права и ценности в Европа. Чудеш се защо комисията не направи доклад за Израел. ООН предостави информация за убитите деца от юли месец на сам около 500-250 училища бяха бомбардирани, 44 от тях бяха използвани от ООН. Става въпрос за грубо погазване на човешките права, грубо погазване на правата на, на цивилни, обикновени хора, мисля, че трябва да прекратим съответно търговията с Израел и трябва да обсъдим възможността Израел да бъде положена на санкции. Можем да преминем даже към Международния съд в Хага. Благодаря. Така стигаме до края на процедурата на спонтанните изказвания. Господин комисар Дехухт. Euh. Благодаря, господин председател. Ще се опитам да отговоря на много от повдигнатите въпроси. Някои от тях се повтарят. Първо, имаше въпроси за Египет. И въпросът дали изобщо да се допреговаря по споразумение, имайки предвид нарушенията на правата на човека. Съвета даде на комисията мандат за преговори през 2011 година. Началото на преговорите е свързано с приключването на процеса на обхвата. ще, комисията ще информира съвета и комисията. Много е трудно да се прекрати нещо, което още не е започнало. Що се отнася, както и при всяко е, бъдещо е, споразумение от комисията се очаква да осъществи оценка на въздействието, при което се отчита социалното, економическо и екологично въздействие. Ще се включва и специална глава посветена на правата на човека. На 30 септември ще проведа двустранна среща с египетския министр. По въпроса за Марокко започнахме преговори за споразумение, за дълбоко и всеобхватно споразумение. Те вървят добре. И двете страни имат една и съща цел, а именно подобно споразумение да бъде сключено максимално бързо. Разбира се, ще трябва да отчетем взаимните интереси и приоритети. Марокко реши да, да осъществи проучвания в някои области, които ще бъдат обхванати в споразумението. Марокко постигна споразумение с бизнес средите и гражданското общество да се съобразява с резултатите от проучването. Ето защо петия кръг преговори ще се отложи. Преговорите обаче не са прекратени. Контактите ще продължат през този период, за да се осигури приемственост на процеса на преговори. Съюзът за Средиземноморието проведе, ще проведе среща на 30 септември и там ще има дискусии с министра от Марокко и се надявам преговорите ще бъдат възобновени тази година и ще бъдат приключени до година. Преговорите с Марокко имат политическо значение, тъй като ще бъдат прецедент за други страни в региона, като Йордания и Египет. За Израел. Европейския съюз има много ясна позиция по законността на европейските селища. Ето защо стоки, чието происход е в тези заселвания, нямат преференциал, не, не са предмет на преференциален достъп в Европа. Ще се следва практиката в някои държави членки и ще се изясни происхода, за да са наясно а, потребителите с това дали даден продукт е от Израел или от някой от а, селищата. Започваме законодателство по задължително етикетиране. За, ще се разработят насоки по етикетиране, за да могат държавите членки да спазват съществуващото законодателство по доброволно етикетиране. Няколко коментара, които бяха направени е, по принципа повече за повече. Нека да кажа следното. Във всички споразумения за свободна търговия и мандата за преговорите ще бъдат включени и реципрочни ангажименти по правата на човека. Ще използваме тези споразумения, за да насърчаваме е, спазването на правата на човека. Мандатите бяха приети на индивидуална основа, като отражение на принципа повече за повече. От политическа гледна точка, господин председател и драги колеги, повече за повече означава повече помощ, повече здравеопазване, повече инвестиции. Това е възможно, ако се направят повече усилия в областта на политическата по политическите реформи. Това обаче означава, че ние трябва да отворим своите пазари за тях. И трябва да ви уверя, че трябва да ви уверя, че това не е никак лесно в тези споразумения и държавите членки не винаги проявяват голяма гъвкавост. От друга страна, аз мисля, че ние трябва да предприемем друг подход по отношение на визите. Това е едно много ясно искане. От друга страна, те трябва да приемат да отворят пазарите си. Така че да, и двете страни трябва да поемат своите отговорности. Това въжи и за Европейския съюз и да прояви повече гъвкавост към тези страни. Благодаря за вниманието. Председателят. Приключваме този дебат. Следваща точка в дневния ред. Госпожо Морвай, опитах се да ви дам писмен отговор за вашето искане.